The... After... Здравейте, колеги! Започваме за втората част от нашето заседание на комисията Реги. Започваме следобното заседание с гласуване. Първият доклад е свързан с изоставащите региони в Европейския съюз. Нашият докладчик е госпожа Джо Фрида. Искате ли да кажете нещо? Не, добре. Две становища има по този доклад. Едното е от Агри, едното е от Комисията по рибно стопанство. Освен това, относно гласуването, ще спомена нещо становището от Комисията по рибно стопанство и ако няма нещо Допълнително започваме с гласуването. Изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето. За? Против? въздържали се, отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Седмо с изменение. Има, някой, има ли някой, който да е против? Няма. Седмо изменение с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. А, компромиса за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за против, въздържали се, приема се. 14 за против, въздържали се, приема се. Компромис Б за против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за против, против, въздържали се, приема се. 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се. Да проверим. Нека да проверим. Електронно гласуване по 22 изменение. The vote is open, I'm sorry. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. It doesn't work. Нещо не ви функционира ли? Anyway, uh, it is rejected. It does... Отхвърля се, независимо от това как щяхте да гласувате. Отхвърля се това изменение. 23-то за. Против въздържали се, приема се. Изменение 27 с устното изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. С устното изменение тогава 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 300 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37. А или те са идентични с 36. Приема се. 39. то За. Против въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Агри Е за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри Г за, против, въздържали се,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 Приема се. 114 за. 15 отпада. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11а за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, Приема се. 128 за, против, въздържали се. Приема се. 129 отпада. Компромис 13 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 13а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се Приема се. Компромис 15-та за против. Въздържали се. Приема се. Агри 16 за против. Въздържали се. Да проверим Агри 16. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. It falls. Отхвърля се. So we go now to amendment 149 с устно изменение. Някой против него? Не. 149 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7, 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18а за, против, въздържали се, приема се. В списъка ви за гласуване виждате, че не гласуваме изменението от Комисията по рибно стопанство. Становището от тази комисия ще бъде прикрепено към нашия доклад. И сега преминаваме към окончателното гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Поздравления! Докладът се приема. Следващият доклад, който ще гласуваме, е докладът на госпожа Малина, ролята на регионите на Европейския съюз, както и градовете в, изпълнението на споразумението КОП-20. Искате ли да кажете нещо? Не искате. Добре, нека да гласуваме. Започваме с изменение първо. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се. Да проверим, за да видим как стоят нещата по пето изменение. Моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Втората част. Втората част. Защото сме приели пето. Сега втората част от шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 23-то за против въздържали се приема се. Пети компромис за против въздържали се приема се. 24-то изменение за против въздържали се приема се. Шести компромис за против въздържали се приема се. Компромис е, седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 34-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то за, против, въздържали се. Да проверим 35-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не, отхвърля се. Извинявам се. Amendment 36. 36. Oh, yes it was rejected, yes. So we, vote 36. Yes, we vote 36. Who is in favor? Who is against? 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверите? Добре. 36-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed now. Край на гласуването. Приема се. Yeah, I'm sorry. Извинявам се. 37. 38. Поправя се оратора. 38. За. Против. Въздържали се. Моля ви, гласувайте отново. Кой е за? против, въздържали се, мисля, че се приема. Искате проверка. Добре. 38. Електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Промис 8. За против, въздържали се, приема се. Изменение 45-то. Правилно ли е? Да, 45-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Десети компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54-то. 54-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 56-то за. Против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 65 и 66. No. No, no, no, this is what I have, uh, and uh, they are they are not covered by the amendments. Списъкът, с който аз разполагам, не са обхванати от изменението. So you're right, Mrs. Krell. The mistake is in... Права сте, госпожо Крал, има грешка в моя списък.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 въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека да направим проверка на изменение 67. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 68. Отпада. Ако бъде прието 67, но то не беше прието, така че гласуваме изменение 68. За, против, въздържали се, приема се. 69. За. То отпада, заради изменение 68. Добре? Седемдесет също ли отпада? Не. 70. Who is in favor? Who is against? Abstentions. Adopted. Приема се. Компромис 14. Искат проверка на изпълнение 70. Добре. Електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 въздържали се, приема се. Изменение 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76 За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 76-то. По-добре да го проверим. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Um, we go now to the compromise 15. И така стигаме до компромис 15 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се. Приема се. Осемдесет за, против, въздържали се, отхвърля. Взени 90 за против същото положение. При това положение се отхвърли искате проверка. Добре. Изменени 90 електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването, приема се. Много съжалявам. Аз се бърках. Amendment 91 falls if 90 is adopted. 92. 92. Amendment 92. Who is in favor? Who is against? 92 за, против, въздържали се, приема се. А както правило. Изменение 99 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 118 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. Искате на против, въздържали се, приема се. Гласуваме доклада с направените изменения. Електронно гласуване, може да гласувайте. направените изменения. Електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се поздравления. And you can remember this vote with my mistakes. Okay, we go now. Ще запомним това гласуване с грешките ми кажеш? Продължаваме с годишния обзор на растежа за 2018 година. Аз лично съм докладчик. Гласуваме. Компромис номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение седмо. За,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 И сега стигаме до окончателното гласуване. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Становището се приема, за което ви благодаря. И последното становище, което ще гласуваме днес е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 сега пристъпваме към окончателното гласуване. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Становището се приема. Много ви благодаря. Благодаря ви за проявеното търпение по време на днешното гласуване. С това приключваме с гласуването и продължаваме с следващата точка от дневния ред. Не сме предвидели размяна на мнения Thank you very much. С госпожа Иляна Иванова, член на Европейската сметна палата, по повод работата на спортна, на сметната палата в областта на политиката по сближаване. Тя многократно кувани от Сметната палата. Първо ще дам думата на госпожа Иванова за презентация и след това ще дам думата на нашите членове, като започна с координаторите. Разполагаме с час и десетател, дами и господа, за мен винаги е удоволствие да разговарям с членовете на тези проблеми с вас, тъй като голяма част от работата на Сметната палата е посветена на кохезионната политика като цяло. Много са проблемите, които могат да бъдат обсъдени. Ще се опитам групи. Първо, а, проблема с свързан с а, изпълнението и на грешките през последните три години, но ако се върнем 10 години назад, всъщност грешките тогава са представлявали двуцифрово число. Ако питате комисията по а, процента, докато последните години, между, през 2014 година грешката грешките са били от порядъка на 5,7%, стигайки до 4,8% до 2016 година като нашата цел е грешка, не означава винаги неправилно разходване на европейски средства. Много, много често става дума за административни грешки, е, като, например, въвеждане на не, неправилни който поема досиета. На, след, на, на следващия диапозитив виждате е, грешките, които са прегрупирани в, е, е, по категории. Най, най, най-често грешки се получават. Цента грешки проистичат от разходи, които не могат да бъдат оправдани също, също, също така неправомерно прилагане на правилата за през които сме сме правили проварки. Сме установили, че 135 транзакции са били извършени с упростените методи на изчисление при използване на този метод грешките се свеждат до практически нула. На следващият диапозитив виждате някои е, и начин по който колегите смятат е, да променят начина за оценка. Е, знаете, че много нови е, преди 17 та година в е, декларацията ще се опитаме да, да промениме традиционният подход. като видим дали можем да се уповаваме на проверките, извършени от комисията и другите институции, т.е. ние да извършваме проверка на проверката. По, по, по то, от която да бъде е, хар, хар, характерна по географски региони и ако този нов метод на работа е, се окаже успешен, то тогава ще можем да предоставиме тази е, инфо различните е, институции. Като няма допълнение прекале, прекале, прек, прек, прекалено много а, участващи инстанции. Знаеме, че резултатността беше един от, една от целите, един, а, която трябваше да постигнем. Това е нова е, на практика нова култура на работа, която ще залегне в е, следващата многогодишна финансова рамка. Тук представям така накратко точила броя на проектите, тези, които са постигнали целите, тези, които частично са ги постигнали и тези, които е, не са. така да се оцени дали е, е, методите и целите са, съвпадат, ади или отчет, специални отчети, които имат е, е за цел е, да отчетат спецификите. Виждате какви са нашите приоритети за 2018 година. Най- високи. Всички колеги, биха, които работят по тези приоритети, биха могли да дойдат да споделят с вас някои аспекти от работата си. Също така споменавам и останалите приоритети, които не са толкова високи приоритети, но същевременно са и нещо, което не е в момента приоритет, но не, моя, моя колега в момента представя в комисията по бюджетен Е, в нашите, в нашите насоки за изготвянето на следващата МФР сме наблегнали предимно на добавената сто. както и на а, при полезна за да навлезете повече в същността на този нов подход. Благодаря ви, благодаря. Ще се възползваме от възможността да поканиме ваши колеги, които да ни представят специалните, специфичните отчети при всички авторите, господин Фанистов, да могат е, правилата и принципите ни, и нормите ни да помогнат на държавите членки да допускат по-малко грешки. И защо? защото ако грешките се бяха увеличили, смятам, че това щеше да отразява едно неправилно изпълнение на политиката на а, кохезия. Така, наистина много, много важно е да временно да можем да работиме по упростяването, така че много ще се радваме да имаме все повече и повече срещи с вас, с ваши колеги, за да можем да наистина да постигнем тези резултати. Сега, прочете ново начало. Сега, аз си съм. Проекта Ясперса има за цел да помага на държавите членки но на практика не Европейската комисия, а Европейската инвестиционна банка го а, насочва и ръководи. Сега в Чухме и е, в е, презентацията, че от една страна е, държавите членки биват подпомагани, от друга страна се изупражнява и контрол, като че ли броя на проектите непрекъснато се намалява, а броя на администраторите се увеличава. Сега не знам дали това е въпрос, който трябва да задам на вас или на Европейската комисия. Но като, като цяло трябва да си зададем въпроса е, проекта Яспърс трябва ли да продължава да, да бъде изпълняван и, и как? Защото в крайна сметка резултатите са минимални, незначителни разбирам, дори не, не се извършва а, и достатъчно селекция. Сега не знам, знаете ли нещо за този проект, за този доклад или не, може? Ми се понрави и освен това ми се понрави информацията, че се използва е, този вариант за упростяване, което е довело до още по-голямо намаляване на грешките. Това е добър знак, защото ние искаме за се използваме този принцип за упростяване и явно сме на добър път. Има много ам, сложни системи, свързани с правилата, с бюрокрацията. И смятам, че може в бъдеще да постигнем много високо качество посредством тази опрестена процедура, която ще доведе до намаляване на грешките и в кохезионната политика. Това е информация не само за хората, които се сблъскват с бюрокрацията, а също и за хората, които четат жълтата преса. Например, в вестник Билд в Германия се публикува информация, че милиони евро, да речем, се разхищават и то специално за кохезионната политика. В едно изречение казахте, че има грешки в някои споразумения за партньорство. Може ли да го обясните отново, защото не мога да си представя какво се... А, имахте предвид а, публично-частните партньорства. Може би не съм ви разбрала както трябва, защото това не е свързано с сметната палата. Okay, thank you very much. Miss Tomasic, would you like? No? Благодаря, госпожа Томашич. Не. Не виждам другите координатори да искат думата. Сега продължаваме с господин Буда и след това госпожа Милетич. Да, foarte mult, doamna președintă. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашето изказване. Миналата седмица беше Тюркуания и трябва да казва, че много често първо трябва да се а, оба това се случва в много области, включително и в здравеопазването, но за законодателството се изменя постоянно. Проблемите и а, стана ясно, че нормите не са разбираеми. За европейските фондове е вата. Смятам, че е добре а, Брюсел а, да се задейства. Правят две условия, при нас се добавят още много. И така се стига до грешки. Важно е да се ам, направи. Благодаря ви за вашето представяне. Виждаме, че грешките са в областта на публичните на обществените поръчки за това, че някои бенефициери не са и частните лица или са събирани от държавния сектор, от държавни институции, институции, защото и двете страни са обхванати от правилата за обществените поръчки. Ако говорим тук по-скоро за частни лица, частни, което казахте вие, е свързани с аспекта за изпълнението. Има показатели, които са заложени още в началото на проектите. Значи ли, че тези показатели са прекалено показатели, а, пък понякога не съществуват? Има и друг въпрос, свързан с превишаването на разходите. Това е нещо, което може да бъде много опасно, ако е свързано с обществените цените. Може ли да ни кажете нещо по-подробно в тази връзка? Е, с интерес ще чуем за какво става въпрос. Благодаря. Това бяха въпросите от ораторите от моя списък. Сега давам думата на госпожа Жо председател. Благодаря ви за интересните въпроси. Ще им отговоря в реда, в който бяха задани господин Ван Истелрой. Благодаря, благодаря ви за въпроса и благодаря ви за положителната оценка. Ам за това, че целта е да се работи по-добре и да се показват какви са резултатите и какво е въздействието от кохезионната политика. Изцяло съм съгласна с вас, че доброто изпълнение води до засилване на доверието. Ролята на упростяването също е важна. Основно до, да, докладът за Джаспърс. Оскар Херикс е докладчикът по тази тема може да се свържете с него. Докладът наистина е много важен. Ние препоръчваме на комисията редица действия, които да бъдат предприяти, да се направи нещо повече по стратегическото планиране на Джанспърс и да се предвиди постепенно извеждане от употреба, когато целите са постигнати за това, че има понякога липса на безпристрастност, когато се търси консултативна помощ от страна на Джаспърс. Джаспърс трябва да запази фокуса върху предоставянето на консултации. На... А, моят колега, който отговаря за този доклад, може да ви предостави по-подробна информация на двустранно ниво. Госпожа Крел. Както вие казахте, нивото на грешките намалява и варианта с упростяването се оказва. Използваме по-упростени варианти, свързани с разходването на средствата и почти няма грешки. Това показва, че когато се прилага този метод, въздействието е различно когато има сложни системи с правила. Complification. повече от 10 години се обсъжда този проблем и има и група на високо ниво в Сметната палата. Изготвяме и документ по темата. Искаме да представим всичките предложения, за да ви помогнем да можете да взимате по-добри решения. Искам да спомена тук и значението на това да се измерват по правилен начин резултатите. Публично-частните партньорства е тема, по която също работим. Партньорските споразумения са нещо друго. По тях има доклад, публикуван от Сметната палата. Ам... Засяга се отчасти и проблемът с упростяването. Понякога има прекалено много показатели, които претоварват цялата верига. Не само бенефициерите, но и тези, които извършват измерването на постигнатите резултати. Понякога има хиляд, хиляди показатели на регионално ниво, на всяко възможно ниво, за да се измерва всичко. Понякога неща, които не са необходими, няма нужда да бъдат измервани. И в крайна сметка е много трудно накрая да се стигне до хармонизиране, да се стигне до някакви значими заключения. Това, което препоръчваме в доклада е да се престане с използването на тези показатели, които не са нужни. Те не помагат. Те измерват нещо, но като цяло не ни дават възможност да измерваме изпълнението и резултатите. Тук има разлика между това да се измерват резултатите и изпълнението какво искаме точно да измерваме. Ако измервате, да речем, един път действието, това е нещо, което е свързано с периода след построяването на пътя. Да речем, че се намаляват задръстванията, има намаляване на емисии и така нататък. Това е свързано с устойчивостта. Не е тук свързано с изпълнението за построяване. Има регионални летища, които са били построени, но не се използват по предназначение. И това е нещо, което може да даде като ясен пример. Господин Буда, много съжалявам, за това, че много се извършват проверки, има прекалено много одити и това забавя целия процес. Още когато се изказах в началото, казах, че поради тази причина искаме да променим нашия подход за оценка на право. Да се доверим на дейността на останалите. тези проверки ще намалеят. От друга страна, не можем изцяло да се откажем от контрола. Ние сме отговорни пред европейските граждани, отговаряме за всяко евро, което се разходва и не е добра. Госпожо Малетич, вие попитахте за грешките в, в областта на обществените поръчки. Нямаме разбивка по това дали са въпрос за държавни или частни бенефициери ние про въпрос може да е частен, държавен. Понякога се изготвя и специфичен доклад, свързан с бенефициерите. Вече има такъв, който е на няколко години. Им в този това, кои са, да има разбивка по частни и държавни бенефициери. Това е. Благодаря. Господин Буда поиска да ви отговори накратко. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм казал, че сметната палата е основният враг. Не и сметната палата на Брюксел това, което се прави в Брюксел, трябва да води до изяснение. Често ми се задава този въпрос и нямам отговор. Защо? Има такива разлики в процедурите при освояването на средства в отделните държави членки. Винаги ме питат този въпрос в Полша. Е нужна папка с 50 страници. В Брюксел трябва да се направи нещо някой да се намеси, нещата да бъдат упростени при освояването на средствата, но има разлики. Хората пътуват из Европа и знаят, че нещата са различни и това води до недоволство. Още веднъж ще кажа, била водят а, понякога до това, че някой от а, потенциалните заявители а, не, е, въобще не проявяват интерес. Изцяло съм съгласна с вас и за това, че освояването е толкова, толкова трудно. Не сме намерили отговор до сега. Няма да мога да ви отговоря за една минута, но ще се опитаме в следващия ни доклад по освояването да дадем отговор. През следващите месец ви кажа кои ще са те, но а, след като докладът е публикуван, може да намерите някой отговорите на въпросите там. Благодаря ви, госпожо Иванова. Нямаме повече въпроси което означава, че имаме нашата комисия, имахме много въпроси. Да сега редовно си общуваме и а, така се създава и това високо ниво на доверие. Благодаря ви за вашето представяне и за това, че отговорихте на въпросите ни. Ние ще продължим да работим със съдебната палата. Благодаря ви много. Уваж Бровски ще дойде в 5 часа. Моля ви, върнете се в залата отново в 5 часа. Благодаря. Okay. Yeah. Там е, там е, там е. Good afternoon, ladies and gentlemen, again. After the short break, I have a pleasure to uh, say welcome to our guest. speaker. За мен е удоволствие след кратката ни почивка да посрещна с добро дошъл нашият гост, господин Домбровски, заместник председател на Европейската комисия, отговарящ за, еврото, за економическия диалог, отговарящ също така за финансовата сигурност и Съюз на капиталовите пазари. Нашата днешна дискусия е посветена основа на програмата за подкрепа на структурните реформи и нейното изпълнение. Както предполагам си спомняте, Комисията по регионално развитие беше ресурсна комисия за законодателния нацис, която беше създадена тази програма. Редовно получаваме сведения за това как се развива програмата от страна на Европейската за което им благодарим. Край края на миналата година, Европейската комисия представи законодателно предложение за Съединеният економически и паричен съюз. И едно от, това, едно от тези законодателни предложения, което попада в ресора на нашата парламентарна комисия, има за цел укрепване на програмата за подкрепа на, на реформи или ППСР, чрез мерки за насърчаване на сближаването на страните от еврозоната. Днес имаме възможност да обсъдим всички тези теми с господин Домбровскис и без да губим повече време му давам думата. След това ще проведем дискусия с членовете на Комисията по регионално развитие. Господин... Uh, Уважаема госпожо председател, уважаеми член на Европейския парламент, най-напред бих искал да ви благодаря за тази покана и с възможността да обсъдим програмата за подкрепа на структурните реформи. Програмата има за цел да подкрепи изготвянето и прилагането на реформи с цел насърчаване на економическият растеж и възстановяването и по-добро освояване на европейските фондове и на структурните фондове в частност структурните реформи с ключово значение за сближаването и економическия растеж. Получените ни показват, че, засил... че успешните реформи могат да допринесат за економически растеж, създаване на работни места и повишаване на средата на живота. Също така помагат за намаляване на неравенството и структурните дисбаланси между държавите членки и регионите в Европа. Програмата допринася за тази цел най-вече чрез подобряване на ефективните равенството и структурните дисбаланси между държавите членки и регионите в Европа. Европа. Програмата допринася за тази цел най-вече чрез подобряване на ефективните възможности на държавите членки. Висококачествените държавни услуги и правната сигурност и съответно административните реформи с цел подобряване на общественото управление са важни аспекти е, за подобряване на социалното и економическо сближаване. Структурните реформи не само водят до създаване на среда, насърчаваща инвестициите и създаваща на работни места, но и помагат на економиките да са по-добре подготвени за външни удари чрез по-добро економическо и социално сближаване. Затова структурните реформи са много важна основа за изграждането на един приложени възможно най-своевременно и ефикасно. Държавите членки често трябва да се справят с проблеми, свързани с административният капацитет. И тук може да се окаже много важна подкрепата по програмата за подкрепа собствените реформи, като признават и държавите членки. Програмата беше прията изпълнихме над 20 проекта. Половината от тях вече бяха изпълнени, а останалите за дългосрочни проекти, които все още под продължават да се изпълняват. Така, например, имаше правителни дейност с цел намаляване на необслужваните кредити в сектора на МСП по милиона евро, което значи 4 пъти повече от наличния бюджет за 2017 година. За тази година 24 държави членки са ни, са ни подали 444 искания за подкрепа в размер на 100 52 милиона. И също така проверихме в тясно сътрудничество с останалите служби на Европейската комисия и на държавите членки, че няма припокриване или дублиране на финансирането. 9% от всички проекти са свързани с подкрепа на реформите в областта на управлението и публичната администрация, 18% по отношение на администрацията за приходите и управлението на 10% в финансовия сектор. Също така програмата значително допринася за последователното изпълнение на политиките на Европейския съюз. Около 90% от всички за макроекономическо приспособяване, прилагането на други дългосрочни цели, като, капитала, като съюз на капиталовите пазари или енергийният съюз. Въпреки, че програмата функционира едва от 9 месеца. Европейската комисия вече започна да предоставя първоначалната си подкрепа на място, както обещи резултати и а, ние сме отговорили ефикасно на конкретните им нужди. Освен това, Дейностите за подкрепа имат и много важно трансгранично регионално измерение. Така, например, подкрепяме Естония, Латвия и е, Литва с е, новата рамка за бързо да е, се получат от опита на, на трупа в една държава членка и по този начин ние не насърчаваме сътрудничеството между държавите членки. Такъв е случай, например, в, в отношение на системите на здравеопазването. Там помагаме на държавите членки да прилагат специфичните препоръки за всяка всяка държава с цел предоставяне на ефикасно в иновации, например в Словакия, подпомагаме да се подобри капацитетът за инвестиции в проекти и използването на Европейския фонд за стратегически инвестиции и съчетаването му с национални средства и средства от съответните фондове. В Литва подпомагаме за изградване на частни инвеститори. Все още не сме приели финансовите решения за тази година, но мога да ви кажа, че броят на проектите, които имаш за цел подкрепа на европейските структурни инвестиционни фондове, по-бързото е, освояване и по-доброто използване на финансовите инструменти членки. Като цяло е интересът далеч надхвърля настоящите финансови средства. Очевидно, че трябва да мислим по-напред в бъдещето и подкрепим на държавите членки, които биха искали да приемат еврото, за да се подготвят с по-устойчиви финансови структури, за да се включат за ППСР и а, да се предвиди специфична възможност за подкрепа на държавите, които също са членки на еврозоната, подготовката им за приемане на едината валута. Като цяло предлагаме да се засили програмата за подкрепа с допълнителни 80 милиона евро от бюджет на Европейския съюз от 2020 година форми. Едновременно с това държавите членки се насърчава да използват възможностите съгласно член 11 от договора за програмата, като прехвърлят част от средствата за техническа подкрепа от структурните фондове към ППСР. Надяваме се Европейски парламент да подкрепи това наше предложение. Много ви благодаря на тази тема, но нека да започнем с представителите на политическите групи. От името на НДП думата има господин Новаков. Много ви благодаря. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, най-напред бих искал да ви благодаря за това, че успяхте да ни отделите време в товареният си график, за да ни представите програмата на европейските фондове. И ако трябва да се върне с други продукти. Това е като новият, последното си мнение за този си продукт. Най-добрият вариант е да изслушаме мнението на самите потребители, в този случай на държавите членки. Целият си потенциал. Uh, say, uh, И понеже установихме тази слабост на програмата, именно финансирането и с безкрайните усилия, на многото държави членки, които вече са проявили интерес да работят в рамките на програмен период, обещахме на държавите членки да бъде създаден един резерв за добри постижения. Сега обаче това обещи парламент бях члени на комисията по бюджети и от колегите от комисията по бюджет чувам, че има възможност да се изп... че възможности да се и инструментите за гъвкавост в момента не са много големи. Изненадана бях, че предложението ви, ако можете да ми отговорите да, разполагаме с нужната гъвкавост, И ако Европейската комисия може да ни гарантира, че се използва много в държавите членки, радвам се, че програмата всъщност се, ползва, се използва в 24 държави членки, с които и Германия, но трябва да гарантираме, че това може да се случи с средства, идващи от инструмента за гъвкавост. Това, което не можем да си позволим, е да прехвърляме средства от самата политика на сближаване и нищото Съгласно старият регламент, държавите членки могат да предлагат и проекти за реформи, ние трябва да вършим пиара на господин Юнкер. Не ние това работата в Европейски фонд, който помага на жертвите да се подготвят за членство в еврозоната. Разполагаме също така с възможност за подкрепа за структурните реформи в структурните, средствата по структурните фондове се управляват от е, регионални органи на властта. Въпрос, въпросът е как да избегнем конфликтите между националното равнище и органи на властта. Въпрос, въпросът е как да избегнем конфликтите между националното равнище и, регионалното равнище при управлението на тези средства. И как да бъдем сигурни необходимостите, нуждите на регионалните е, местни органи. И как виждате изпълнението през следващите години, какви и целенасочена. Благодаря ви много. Ако няма други въпроси или предложения, давам думата на господин комисара да отговори на въпрос. Благодаря, почитаеми дами и господа, за зададените от вас въпроси. Личим сумата на 80 милиона евро, що се отнася до оказването след 2020 година. Очертани са различни възможни е, очертани са различни възможности в нашето съобщение, свързано с МФР от миналата седмица. Е, работата по ППСВ е, също е важна и аз отговарям по тези въпроси в комисията. За МФР отговара колегата Етингер за на темите, които са свързани с а, програмата за оказване на подкрепа при структурни е, реформи. Ясни са основанията, има искане от държавите членки и ам, трябва да се направи нещо, за да се увеличи финансовата помощ. Е, откъде идват средствата? Ние предлагам, предлагаме да се използва инструмента 40 за 2020 година. Въпросът за цялостния обем на бюджета